Mes chers collègues, la... Скъпи колеги, откривам заседанието. Преди да започнем разглеждането на дневния ред, бих искал от ваше име да кажа честит рожден ден на Юта Халк. Един път в годината имаме възможност да поздравяваме по този начин Нюта. И така. Видяли сте, вероятно, вече дневния ред. Ако няма забележки, считаме, че той е, е прият. Ще имаме една точка, в която ще улесни нашите дебати. Нашето заседание трябва да приключи до 4.30, но въпросът е много важен. Въпрос, по който сме говорили много пъти, разговаряли сме не един път но и за това искам да ви призова към краткост. Видяли сте вече списъкът на езиците, на които можем да работим. Няма други съобщения на председателя, освен едно съобщение, което си позволявам да направя по отношение на докладът за становище, който вие ми поверихте становището по, по доклад по собствена инициатива, който госпожа Тайсън ще представи от името на комисията ЕКОН за укрепване на паричният и економическия съюз и за банковия съюз, който ще бъде внесен в съвета през месец октомври. Този доклад за становище към него има 16 е, изменения от името на три различни политически групи. Накратко е, се спирам на този въпрос, защото в други ден, в сряда, ще трябва да обсъдим този доклад и да гласуваме по него в същия ден. И е, ще кажа като начало – е, е, има изменения на Швейб, Той не присъства, но а, неговите сътрудници може би могат да отговорят. Трябва да кажа, че от неговите изменения съм готов а, да приема една част. Но не и онези, които се различават значително от а, мнението на мнозинството по отношение на Паричния съюз. Има и изменения внесени от Ивайло Калфин, ето той е тук. Трябва да кажа, че съм напълно съгласен с съдържанието на всички негови изменения. Има някои, които могат да създадат някои проблеми във връзка с правомощията на ЕКОН. Може би трябва да се отеглят измененията, които са в правомощията на комисията ЕКОН, а не на бюджетната комисия. Ще говоря с Ивайло по този въпрос. Има изменения внесени от зелените, има и там някои изменения, които спокойно могат да бъдат прияти от докладчика. А, а, господин Дарден, например, иска да изключим сметките е, за е, дефицитът и там, където той не трябва да надминава 3% но това значи да изключим три четвърти от е, националните бюджет, от разходите на националните бюджета. Като се изключи това изменение, с останалите могат да се съглася. И така, многогодишна финансова рамка. Стигнали сме до един много важен етап в нашата работа, когато трябва да определим мандатът за преговори на нашия докладчик. Когато в крайна сметка, най-накрая ще започнат окончателните преговори по този въпрос. Искам да напомня, че нашата цел е сред днешната а, дискусия да гласуваме за така нареченият междинен доклад още тази седмица. за да може той да бъде прият в, на пленарно заседание в Страсбург на 23 октомври. А това е същия ден, в който ще гласуваме измененията за бюджета 2013. На този етап ние все още не разполагаме с компромисните предложения на кипърското председателство за цифрите, така наречената преговорна котия, negotiating box различията в тези цифри ще бъдат пред нас след гласуването в пленарна зала. И тогава Ван Румпой ще поеме преговорите от страна на съвета и ще осъществи двустранни контакти с всяко едно правителство и с Европейският парламент, за да може да се подготвят на 22, може би 23, 24 или 25 ноември по този въпрос и президентът Ван Румпой е поел ангажимента да се опита да намери е, окончателно споразумение, сравнително подробно, независимо, че към днешна дата все, още остават а, редица неща и както знаем, ако не се съгласим по всичко, нищо не е прието. Не знам кога ще иска да се изкаже докладчикът или в какъв ред по-скоро ще се изкажат двамата автори на доклада. Благодаря, господин председател. Според устава на парламента е възможно да направим един такъв вътрешен доклад за пленарното заседание, за да улесним шансовете за процедура на одобрение и така в крайна сметка да можем да вземем решение да или не още по време на пленарното заседание. Надяваме се естествено на положително, на положително становище. В такъв смисъл това е един по-нататъчен етап на този пилотен проект – а именно на една процедура по одобрение в рамките и по смисъла на Лисабонския договор. Как може една такава процедура да бъде приложена към финансовите споразумения? Тази процедура започна още под датското, полското председателство, а сега продължава под кипърското председателство. И така, ние е хубаво, че ще участваме на неформалните заседания на съвета. Това е положителен елемент, защото така се разгръща един интензивен диалог и при някои обсъждания с националните правителства се вижда, че е, някои от преговорите ще са трудни, а ние искаме да защитаваме ценностите на европейската политика като Европейски парламент. Сега становищата на компетентните комисии, тези становища ще залегнат в този междинен е, доклад. съответно, становищата ще бъдат обработени от мен и колегата Калфин и ще бъдат осветлени различните теми, темата за собствените ресурси и другите теми, свързани с тях финансовата рамка, финансовото споразумение, бюджетната политика. Това са неща от едната страна, от другата страна са обаче качеството на разходите тук отново се спирам за споразуменията за многогодишните програми, многогодишната финансова рамка и за пакета за една всеобхващаща гъвкавост на бюджетната процедура, една гъвкавост, която е много политически необходима, гъвкавост, която не бива да подценяваме в настоящия момент, гъвкавост, която трябва да де, да осигури доброто функциониране на политиките за бъдещите 7 години. И искам да посоча още в началото, че много се постарахме да вземем предвид всичко, което казаха комисиите по отношение на многогодишната финансова рамка. Сега не е задача на този доклад да се, да се вклинява в подробностите на законодателството, защото ние от а, страна на парламента критикувахме съвета а, за това, че текст, някои текстове са, са доста сложни и че искаме в е, че и сме на, на мнение, че процедурата по съвместно взимане на, на, на решение няма какво да търси тук, когато се обсъжда многогодишната финансова рамка. Заедно с това се опитахме да реагираме на някои събития и ще се спра на два актуални примери. В различни държави членки и неевропейски страни както разбрах и от Великобритания, се чуват гласове за бюджет за е, еврозоната. Какво означава това, когато говорим за бюджети? И когато е, говорим за евентуални промени в договора, какво означава един междинен одит, кой, за който се чуват гласове? Какво означава това за евентуални промени в договора и как ви трябвало тогава да изглеждат процедурите за вземане на решения? Как тогава ще изглеждат проектите като а, свързване на Европа и други проекти? Затова е изключително важно да положим тук и да обсъдим отново основни принципи на договора и на е, политиката по интеграция. Така че да не бъдем изненадани следващата година. А също така бих приветствал по повод на решенията на комисията да помислим за възстановяването на економиката. Това е задача, която няма да е по силите на само една страна. А, също така искам да напомня и инициативите, които са предложени от комисията в рамките на стратегията 2020. Дали не би трябвало да се допълнят някои елементи в тази стратегия? Така че, въпреки че времето е много кратко, трябва да помислим върху тези аспекти. Времето много напредва, няма да се впускам в подробности по доклада, само едно, едно указание искам да споделя с вас. Когато в комисията бъде прият този доклад, одобрен, прията, аз ще ви представя един документ за е, един допълнителен документ, към доклада, на базата на който ще може да знаем във всеки момент каква е нашата позиция при водене на преговорите. А, това е едно, една процедура, която е която е поставена под голям натиск. Затова Искам да ви напомня, имаме над 200 изменения. И още веднъж искам да подчертая, че естествено винаги сме казвали, на базата на този междинен доклад ще можем във всеки момент да преговаряме с съвета дори и преди а, съвета на 22-23 ноември. А, надявам се, в зависимост от развитието на нещата, през ноември на пленарната сесия да имаме ясно становище и да имаме ясно, ясно разбиране по това какво може да очакваме. А това е много важно, за да имаме успех на бъдещите преговори с съвета. Сираймер, Ивало. Благодаря, Ивайло. Благодаря, господин председател. Искам да добавя само няколко неща към казаното току-що от Раймер. Аз няма да навлизам в а, конкретните изменения. Колегите, които са ги представили, могат а, да ги разискват сега. За нас тяхното мнение ще е интересно. Раймер току-що каза. И аз искам да кажа, че бих е, е, искал да подчертая също от моя страна, че повечето от тези 200 изменения са в е, посоката, която бихме желали. Няма голями разминавания в подходите от предлаганото от колегите. Искам да благодаря на колегите, които работиха по тези изменения. Второ, аз считам, че трябва да се опитаме да отстояваме подхода, който сме възприели вече и да възприемем максималното, което е възможно. Ние ще работим по компромисните изменения през а, а, уикенда. Работиха политическите съветници, те свършиха много добра работа, подготвиха решенията. Така че всяко нещо, което може да бъде прието като идея, без да разводнява нещата или пък да създава спорни моменти, ще бъде взето предвид. Но има няколко, няколко важно аспекта, свързани с работните методи, свързани с оценката също на измененията и ние трябва да ги имаме предвид. Някои от измененията отиват твърде много в сферата на въпросите, които са обект на съвместно вземане на решения. Ние сега подготвяме доклад по собствените ресурси и между многогодишната финансова рамка и трябва да се фокусираме върху тях. За това трябва да избягваме въпроси, които са в съвместното вземане на решения но за да се запази доверието към парламента и за да се водят преговорите с съвета, ние трябва да се опитваме да избягваме прекомерните детайли в този доклад, който е по-скоро политически. Има доста изменения, които цитират различни документи, договори на Европейския съюз, също доклади на комисията Сюре. Може би трябва да съкратим малко формулировките. Има няколко изменения, които не има е мястото тук, но ми се струва, че те ще бъдат предлагани непрекъснато по различни съображения – Например, въпроса за единно седалище на парламента. Много колеги от различни политически групи отново са направили подобно предложение за изменения. Господин Ашвард, има изменения, които говорят за промяна в договорите, за нов конвент и прочие. Читам, че трябва да се фокусираме, доколкото е възможно, върху това какво искаме да постигнем с този конкретен доклад – каква е позицията на Европейския парламент преди съвета да започне преговорите, преди да започнат преговорите между Ван и държавите членки. Трябва да имаме предвид всичко това, когато работим по измененията. Искам да помоля колегите за разбиране, това да бъде подхода, това да е метода ни на работа. В противен случай можем да стигнем до повторение на доклада на Шуре или до нещо подобно. Това беше всичко, което исках да кажа. Благодаря, Ивайло. Предлагам да продължим по-нататък, като преминем към доклада за собствените ресурси. Благодаря, господин председател. Както подчерта Раймер, Главата собствени ресурси беше включена в доклада на Раймер и Вайло. Винаги сме подчертавали тясната връзка между собствените ресурси и многогодишната финансова рамка. Текстът, който включихме в общия доклад, се базира на текста, който одобрихме с резолюцията ни от месец юни, но тук прецизираме какво точно очакваме от собствените ресурси и условията се прецизират в доклада. Това е особено важно. Получихме предложения за изменения. Ние се запознахме вече с тях като докладчици. Ще ги представим на основните докладчици. Те не създават особени проблеми. Докладът, който изготвих за ДДС, подкрепя предложението на комисията. Повечето от измененията могат да бъдат включени и те подсилват доклада. Това е всичко, господин председател. Благодаря, Жан Лука. Ян Янсен. Аненсен. Ще бъда кратка. Съгласен съм, съгласен съм с Раймер, с Ивайло, че не трябва да, да, да създаваме нещо, което е прекалено дълго и прекалено подробно. И с направените изменения а, дават възможност да постигнем тази цел. Сега правим още една крачка и изясняваме какво имаме предвид и подчертаваме, че не можем да се съгласим да приемем многодишната финансова рамка, освен ако няма политическо споразумение по отношение на собствените преходоисточници. Става дума за 6 пункта, които според нас са особено важни. Те очертават пътят напред, така както ние го виждаме. Разбира се, имаме и предложенията от комисията. Не всички харесват тези предложения. Може би само някои страни ще продължат а, а, по този път. И второ, по отношение на ДДС, предложението е доста сложно. Не знаем какво ще, как ще се отрази то на вноските на отделните страни. То е нещо, което може да се използва като довод за това, че са необходими собствени приходоисточници, но трябва да бъде анализиран въпроса по-нататък. В тези шест точки ние представяме на съвета нашата позиция и за това как да вървим към една по-прозрачна система в бъдеще. Система, която е разбираема за всички. Благодаря, Ана. Докладчиците лаконично напомниха основните пунктове на тяхното предложение и не представиха първата си реакция по отношение на внесените предложения за изменение. Едгар поиска думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях, но както обикновено имаше проблем с, закъсненията на самолетите за Брюксел. Съгласна съм с колегите, които успях да чуя, че междинният доклад не трябва да бъде прекалено дълъг и че трябва да бъде амбициозен и категоричен. Това се до размера на бюджета, така и това, което не един път бе подчертано и в комисията ШУР. Абсолютно необходимо е да се направи крачка напред по отношение на собствените приходоисточници. Защото това е единственият начин на ние да бъдем по-автономни, по-независими в политическо отношение. Това е една от най-важните цели, която трябва да постигнем. И трябва да решим какви са нашите червени линии тук в стратегическо отношение. И още нещо, което бих искала да знам в малко по-различен план до сега с многогодишната финансова рамка. Е, имаме една процедура сега, вече имаме демократичните права на парламента Когато вестниците обаче пишат за предстоящия дебат за бюджета, говорят за бюджет на еврозоната и за паралелните преговори. Ако искаме обсъжданията по многогодишната финансова рамка, трябва да бъдем наясно какво значат тези слухове. Защото ако те са вярни, ще се промени цялата преговорна процедура с съвета. И макар и това да не е част от на резолюцията по междинния доклад, необходимо ни е да имаме политическо становище по този въпрос, защото аз а, чувам слухове. Разбира се, това не са ясни послания или не е нищо окончателно. Някои казват, а, не знаем а, подробности, но добре е да удовлетворим желанията на страните членки. Аз, когато питам откъде ще вземем парите, те казват, ами хубаво, ако намалиме международната, многорична финансова рамка с 100 милиарда, ще получиме този резултат. Но мисля, че трябва да имаме общо разбиране за това, което искаме да постигнем, защото някои колеги изглежда говорят пред представители на пресата и казват нещо друго. Мерси, казва председателят Сидония. Благодаря господин председател. Искам да подчертая няколко въпроса. Най-напред ще кажа, че в проектът, представен от докладчиците, има някои много важни и уместни пунктове, които имат пряко отношение към това, което правим в момента. Отнася се преди всичко за заедостта на младите, което е много важно за гражданите, нещо много важно за гражданите на Европа. Защото безработицата сред младеща е така, ужасно болезнен симптом, който показва състоянието на европейската економика. Мисля, че този въпрос в доклада е особено важен и той би трябвало да остане в окончателният му вариант. Сега да се върна на дилемата. Какво искаме точно да кажем с този доклад? и доколко трябва да се ограничаваме или разпростираме в обхвата на доклада. Очевидно, ако докладът не бъде много дълъг, той ще има по-голямо въздействие, но това не трябва да бъде цел сама за себе си. Не трябва да избягваме всички области, където се взимат решение по път на съвместната взимане на решения. Разбира се, не можем да се в големи подробности да навлизаме в програмите, по които се взима съвместно решение, но не може да ги включим, защото все пак става дума за начините за финансиране на тези програми. Трябва да подчертаем някои от ключовите политически приоритети за програмите, които ще се финансират от този бюджет. Сега е, преговорният процес се ускорява и според мен все още е възможно да постигнем споразумение още тази година. Тоест, е, от това, което ще решим днес и след това на пленарното заседание, всяка дума ще има своята тежест. Не мисля, че трябва да започваме изцяло нов дебат или да обсъждаме изцяло нови идеи. Това се отнася и до въпроса за собствените приходоисточници. Имаме предложения, внесени вече, обсъждани и то по наша инициатива. Имаме и предложенията на Европейската комисия. За мен би било вредно и опасно да започнем този дебат, дебат от начало, отново, съвсем от нулата и да е, смет, като смятаме, че за два месеца ще постигнем повече, отколкото не постигаме, сме постигнали с годините, две години. Не трябва да изоставяме а, е, предложението за данъка върху финансовите транзакции. А, е, а, има някои предложения, които изоставихме в миналото, но това може да бъде вредно а, и може да се окаже, че няма да ни помогне да вървим напред. А, колегата Салвадор Гарига в, в, в е, своето изменение казва нещо много важно. Като се има предвид, че европейския бюджет е сравнително малък, все пак той може да въздейства положително или да има отрицателно влияние върху сегашната криза и възможностите за преодоляване на финансовата криза. Затова мисля, че трябва да поощряваме страните членки да гледат на проекто бюджета като, като средство за преодоляване на кризата. И като казвам това по отношение на изменението на а, господин Карига, искам да се спре на някои изменения, внесени от други колеги и от мен, в които се подчертава именно значението на бюджета на Европейския съюз за поощряване на растежа, за създаване на работни места, на по-голяма заетост. Защото бюджетът, нашия бюджет е инвестиционен инструмент, нещо, което някои оспорват. Като се има предвид колко много може да постигнем с сравнително малкото средства, които разполага този бюджет. Благодаря, Седония. Ян Милдер. Благодаря. Една кратка бележка. Мисля, че парламентът винаги е настоявал за нова система за собствени ресурси. Комисията предложи два нови инструмента – данък върху финансовите транзакции и променена система за ДДС. Данък върху финансовите а, транзакции в момента не е много жизнеспособен, вероятно ще бъде подложен на вето. За да бъде прият, се изисква единодушие в съвета. Комисията обясни каква да бъде новата система. Но това обяснение за мен беше и цяло непонятно. Дали комисията е готова за новата система от собствени ресурси? ресурси. Системата за ново ДДС за мен е напълно непонятна. Комисията трябва да посочи какви приходи се очакват и парламентът не може да настоява за собствени приходоисточници, която не се предлага нищо в тази посока. Благодаря, господин Клутер. Благодаря. Искам е, накратко да кажа, е, някои неща няма да повтарям казаното от преждеговорившите. Искам да подчертая, че от наша гледна точка е важно, от моя гледна точка е важно да продължим а, да работим върху собствените ресурси и не бива да се отказваме от а, работата върху данъка, върху финансовите трансакции. Надявам се, че ще може да имаме пробив а, именно в тази област, в данъка върху финансовите трансакции. В парламента говори много по тази тема, но е, извън парламента много граждани смятат, че данъка върху финансовите транзакции е нещо разумно и трябва да се въведе. Трябва да окажем натиск. Още нещо важно. Тази сутрин четох във вестниците. Е, за едно ново предложение на Камерон Херц, а именно нов бюджет за еврозоната. Аз съм доста критично настроен към това предложение. Смятам, че държавите членки трябва да се съобразяват една с друга и да формулират обща политика, която да е насочена към едно, едно общо бъдеще. А да имаме два бюджета, това според мен е доста спорно и съм много критично настроен към тази идея. Може би би трябвало комисията да направи едно изследване, едно една студия да поръча какво, какви биха били тези последствията от един такъв бюджет или едно такова разделяне на бюджета. Според мен това е много спорно развитие. От друга страна, в рамките на многогодишната финансова рамка трябва да видим как да се третират такива теми в рамките на междинното, на средносрочното планиране. Темите като разделянето на бюджета. Освен това, има някои функции, които са извън а, многогодишната финансова рамка. Аз съм нова в парламента и може би някои неща трябва да ми бъдат допълнително обяснени, но демократична перспектива за мен е проблематично да има функции, които се намират извън многогодишната финансова рамка. Зная, че нещата са трудни, зная, че е трудно а, увеличаването на бюджета, но цялата система и как зависят а, тези функции от цялата система, мисля, че тези взаим... взаимозависимости трябва да бъдат осветлени по-добре. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Господин Ферера. Благодаря, господин председател. Искам една обща забележка да направя преди да се впусна в подробностите. От дълго време съм тук е, имам предвид член на тази комисия, но съм загрижен по отношение на процедурата. Какво имам предвид? Приемат се е, предложения за изменения само на английски, главно на английски. Според мен това не е правилно. Не е приемливо при нормални обстоятелства, а и нещата се влушават. Е, не е не е приемливо това да става рутина. В този случай, при този доклад, бяхме помолени да представим а, предложенията си за изменение на английски и аз протестирам срещу това. Няма уважение към хората, които искат да ползват своя матерен език правата на депутатите не са защитени и са накърнени именно правата на тези колеги. Затова апелирам към председателя да тези, тази практика да не се влуши и в бъдеще, да не се повтори. Не бива да ни не бива да бъдем карани да даваме а, своите предложения на английски. В противен случай в парламента няма да може да бъде защитено разнообразието на езиците. А сега по същество. Когато погледнем различни части на доклада, виждаме, че Докладът се занимава с бъдещите средства на парламента. И тук искам да направя препредка към първия доклад за върху многогодишната финансова рамка. Там се казва, че до този доклад се допълва от други доклади, където са отразени преговорите с съвета. Какво означава това? Това означава, че с подхода, който сме избрали тук, искаме да се доближим колкото се може повече до позицията на съвета, вместо да отразим разнообразието на всички мнения, които се застъпват в парламента и които се изразяват от името на парламента. И има два пункта в доклада, с които не съм съгласен. В момента разликите между държавите членки се задълбочават, а и различията се задълбочават. Затова не смятам, че е правилно ние като парламент да намаляваме средствата за сближаване. Има предложение за намаляване на тези средства. Ние като парламент би трябвало да, се защи... да, да защитим тезата, тези средства да останат поне на същото равнище. В е, сегашната многогодишна финансова рамка средствата са под натиск, поставени от страна на съвета и в момента с задълбочаващите се разлики в финансово-економическо отношение между държавите членки, на този фон смятам, че средствата за политиката на сближаване трябва да останат поне същите. Сега за собствените ресурси съвсем кратък коментар. Нито един от инструментите, които се предлагат за генериране на собствени ресурси, не идват от собствени средства на държавите членки, за нас едно е много важно, когато говорим за бюджета. бюджетът трябва да има функция на преразпределяне на средства. Трябва да се погрижим тези, които имат най-много възможност, те да, и, да плащат най- големите вноски, защото те, това са именно страните, които са спечелили най-много от вътрешния пазар. Колкото по-добре е поставена една държава, толкова по-високи би трябвало да са нейните вноски. И за това трябва да се погрижим, а именно за доброто преразпределение на средствата в рамките на Европейския съюз. Когато погледнем брутния вътрешен продукт на държавите членки, тогава, като, като, когато анализираме тези продукти, може да видим, че на базата на този анализ могат да се предприемат едни разумни преразпределения. Това е единствения правилен подход. В противен случай ако кажем, директните вноски трябва да означават, трябва да, да се равняват на 30% от е, брутния национален доход. Това за нас не е правилно, не е приемливо, защото това би накърнило преразпределящата функция на бюджета. Е, трябва да има държави, които плащат по-големи вноски, такива. Благодаря. Е, само да кажа нещо по първият пункт, който повдигнахте. Няма да навлизам в подробности. А по въпроса за езиците. Вярно е, че процедурата, която, към която се придържаме днес, не зачита правата на гражданите и правата на, на членовете на парламента. Но кризата също не зачита тези права. Тези права не се зачитат и от спешните въпроси. Финансовото, политическото време не винаги отговаря на ритъма на работа на парламента, т.е. ние трябва да се приспособяваме. Е, не мога да бъда подозиран, че съм против многоязичието. Аз съм французин, а французите са се винаги борили на всички международни организации за многоязичие много следа, внимателно следа на всички подготвителни, координационни и други заседания, както и на заседанията на комисията по бюджети. Всички колеги, които имат нужда, да имат превод. Тук включвам и себе си, за да бъдем равнопоставени. Когато графикът, когато календарът на нашата работа не зависи от нас, трябва да се опитаме да намерим приемливи компромиси. Защото в случая става за нещо, което трябва да бъде свържено спешно. Е, е, защото, примерно, когато хора умират от глад в Африка, е, не можем да се бавим. Ако трябва да решим само на английски как да им помогнем, така го и правим. Тоест, нашият график е повлиян от това, че до сега работихме, като имахме вид, че съветът ще бъде през декември, а сега изведнъж ни се казва, че този Европейски съвет ще бъде през ноември. Именно за това трябваше да прибегнем до изменения на английски. А, направил съм, взел съм това решение с съгласието на координаторите на всички групи. Ако имате забележки по този въпрос, може да поговорим пак по този въпрос а, на председателския съвет, винаги съм настоявал, ще продължа да настоявам за многоязичието, защото един многонационален парламент като нашия не може без него. Но а, общият интерес в, някак, в някои случаи трябва да а, вземе, а, да има, получи предимство и да се намери, макар и труден, компромис. Благодаря, господин председател. А, може би ще се удивите, защо искам да говоря, след като не съм внесла изменения. И ако попитате защо е така, защо не съм внесла изменения, това е по няколко причини. Първо, благодарна съм на двамата докладчици, че повечето от въпроси, които а, имат значение за комисията ИТРО, ИТРЕ, а аз представлявам комисията ИТРЕ тук, са включени в проекто доклада. И затова съм благодарна от името на нашата комисия. Но има още една причина за това, че не съм внесла изменения. А тя е, че искам този доклад да бъде прият с възможно най-голямото мнозинство. Не, е- за мен проблема е не само съвместното вземане на решение с законодателството. Не става дума за а, други неща, които бяха тук споменати. Текстът трябва да бъде кратък, за да може да бъде подкрепен поне от 80% от депутатите, защото е важно да изпратим подобно категорично послание на съвета. И затова аз не бих искал да загубим а, тази възможност за едно ударно послание, като а, подготвим доклад, който бъде подкрепен от по-малък брой депутати с по-малко мнозинство. Затова трябва да се стремим да получим подкрепа от 80 или повече процента от гласуващите в пленарната зала. Аз бих могла също да направя изменения, някои съвършенствания биха могли да се внесат, но се въздържах да го сторя. Благодаря. Благодаря, колеги, за този пример на парламентарна солидарност. Няма други, които на този етап искат да вземат думата. Сега да кажа и аз някои неща. Преди всичко, както казах и от началото, в съпителните си, си думи, ще имаме. значи, започнахме работа по време на унгарското председателство. Сега ще трябва да, документ да бъде прият по време на кипърското председателство. И а, от началото на ноември ние ще бъдем 29-та делегация, представена около масата, когато засед... разговаряме с Ван Румпой. Всеки има право на вето и законодател... приятият законодателен акт трябва да задоволи всички 27-те делегации, 28-те, но и трябва да задоволи 29-та делегация. Нито една делегация не е по-важна от останалите. Когато става дума за окончателното решение на Европейския съвет. И в духа на това, което казах сега, ще се съглася с това, което казаха мнозина тук. Признавам, че не разбрах а, предложението, което президентът Ван Румпой прави в документът, който ни служи, който служи, ще послужи за основа на Европейския съвет през октомври за създаване на така наречения централен бюджет на еврозоната, без каквито и да е обяснения на това предложение. Затова, разбира се, ние се чудим за какво става дума. Объркан съм и, както много от вас, съм разтревожен. Тревожа се от тайминга, от момента. Разбира се, има и различни идеи, идеи, които могат да помогнат на европейската солидарност. Подоб, подобни идеи могат да бъдат полезни. Но да се слага на масата една подобна идея а, по време на началото на разговорите за бюджетът на Европейския съюз, това може да създаде трудности, защото за първи път в такава степен виждаме противопоставяне на два лагера – и едните са така наречените приятелите на кохезионните фондове, а другите са онези, които са за по-доброто им изразходване. А, и мисля, че това, такова предложение може да бъде вредно а, за всички. Най-малкото то отразява една оригинална, израз на една оригинална политическа идея, която аз не, не разбирам добре и, и и как това, са, това изразява като че ли мнението на, страни, които изразяват становища доста различни от интереса на Европейския съюз. Бях в Великобритания наскоро и трябва да ви кажа, че британската преса обсъжда тази идея и те казват, хубаво, това не е лошо, еврозоната да има свой бюджет, пък останалите да имат друг бюджет. Това пише британската преса. Но идеята, разбира се, съвсем не е да се увеличава вноската на Великобритания, било в един, било в друг, било в един, било в друг бюджет. Но, също времено в други европейски столици на страни, които по традиция така се отнасят по-положително към европейската идея, чук също изказване в полза на тази идея и това ме изненада. Разбирам онези, които имат резерви. Разбирам онези, които се отнасят със съмнение по отношение на идеята онези, които работят по европейския бюджет, може би се, ще, тази идея от тях ще събуди интерес. Но не разбирам как страните, които твърдят, че са за повече Европа, също биха са готови да, да подкрепят единоделен един отделен бюджет на еврозоната и също времено да се намалят, да се намалят с 100 милиарда бюджета на Европейския съюз. и, това са идеи, които изхождат от страните основателки на Европейския съюз, които са в крайна сметка, значи, за създаване на нови финансови възможности за финансиране на европейската политика, за създаване на е, средства за солидарност с затруднените страни, но при едно условие. Това да не става с, чрез европейския бюджет. По какъвто и да е начин, но не и чрез бюджета на Европейския съюз. че значи, това е удивително. Това не е дискурс, който е европейски по своята същност. Страните, които се съгласиха за Европейският фонд за финансова стабилност, сега средства, които сега влизат днес за, за първи път. Странно съвпадение. Но така е. И тези същите страни, които се съгласиха за този фонд, са готови е, е, да, да, да, да финансират един друг фонд, не чрез заеми, а чрез е, бюджетни кредити. Даже прочетах в един вестник, че един подобен бюджет на еврозоната може да достигне 20 милиарда евро, а 6 милиарда от тези 20 ще бъдат внесени от Германия, а 4-4,5 милиарда от Франция. И че това може да послужи, тези средства могат да послужат, за да се помогне на страните, на които в момента се помага чрез Европейският механизъм за стабилност и които са изправени пред трудни бюджетни проблеми. Правят сериозни жертви тези страни и тях се искат сериозни жертви, за да се облегчат тези жертви и се предвижда подобен бюджет. Аз не разбирам как, като че ли на ново се измисля цялата кохезионна процедура. Става дума за един фонд, който ще има всички възможни качества и предимства, но няма да бъде част от бюджета на Европейския съюз. Мисля, струва ми се, че този въпрос е въпрос от фундаментално значение. И че преговорите по многогодишната финансова рамка трябва да започнат с това. Всяко правителство трябва точно да заяви как вижда бъдещето на солидарността в рамките на Европейския съюз. Дали това ще бъде солидарност преди всичко в еврозоната и след това другаде, или ще бъде солидарност, която протича чрез европейският бюджет, или по някакъв друг начин. Това са въпроси с фундаментално значение, които трябва да бъдат поставени на масата и да им бъде отговорено преди началото на преговорите. Това се подразбира и в доклада. Искам да знам, вие споделяте ли тези мисли, когато става дума за гласуване на тези, този въпрос в комисията и в, на пленарната зала. Наред с това, трябва да пледираме, както го прави Мифа в доклада, за единството на бюджета на Европейския съюз. Докладчиците споменаха вече този въпрос, а той е абсолютно важен, много важен, защото за първи път този принцип за единството на бюджета на Европейския съюз е, е, е, е поставено под въпрос Европейската комисия, както и знаете, предлага не бюджет, а една многогодишна рамка по програмите, но всички си програми трябва да останат в бюджета според нас. И ако има някакви нови средства за целите на солидарността, те също трябва да бъдат в европейския бюджет и, и включени в многогодишната финансова рамка. Ако те са общностни средства, но ако са междуправителствени, средства, тогава няма да бъдат в бюджета, но ние трябва ясно да знаем, за да имаме един общ поглед за това, което ще, с което ще разполагаме, за да гарантираме солидарността. А, това има значение преди всичко в економически план, за да можем да оценим економическото, економическото въздействие на всички тези решения и наред с това, за да можем да помислим за политическата страна на въпроса. Как ще е, оценяваме политическото значение на тези политики, ако става дума за различни документи, които ще бъдат приемани на различни етапи от различни, по различен начин и така нататък. Това е първото, е, което бих искал да подчертая. Тази нужда от единство на евро... бюджета на Европейският а, е, съюз и всеки един от преговарящите около масата да заяви, как ще осъществяваме целите на единството, дали чрез еврозоната, дали по друг начин и точно как това ще стане това. Второ, по отношение на собствените приходоисточници. Самият факт, че вече 18 месеца след предложението на комисията продължаваме да говорим по този въпрос, показва, а, че това, това предложение живее собствен живот и, и, ако може да кажем, детето а, расте. Макар и това да не е това дете, което бяхме замислили в началото, което родихме. Защото ние а, в момента, като че ли ще обърнем тежестта, доказателствената тежест. А, дали трябва да реформираме системата на собствените приходоисточници? Само една от 27-те страни, или 28-те, ако щете, която не иска нищо да се промени. Всички останали искат нещо да се промени. Но онези, които пледират за запазване на статуквото, се чувстват все по-затруднени. И затова малко по малко се приближават към една друго мислене и доказателствата ще трябва да дават в скоро време онези, които искат запазването на системата, а не онези, които искат нейното променяне. Защото ключът за, за промяната е а, да се вземем с корекционният механизъм. Няма, няма никакво, а, никакво оправдание, а, а, което може да се формулира в полза на този механизъм. Защото именно този механизъм или тези механизми водят автоматично до обсъждане на проблема за нови собствени приходоисточници. а, дебатът за тези нови приходоисточници е ключът към разговорите за разходите. И ако мнозинството споменя това, трябва а, да сме сигурни, че тази идея е не само ясно изразена, но също така и а, подплатена с доводи. И накрая, във връзка с темата, която повдигнаха докладчиците, нещо с което се занимаваме от месеци насам. Въпроса за съзаконодателството, за ролята на парламента, за това, че Европейският съвет може да реши като пред, пред като да вземе решения, които ще пред, предрешат решението на по-нататък, което трябва да се вземе. Виждам много ясно, че за някои страни, а също така и за Европейския парламент, а, който казах е 29-та делегация която ще седи около масата. Някои въпроси, които се отнасят до законодателството и до съзаконодателството, са свързани с ключови въпроси, които са абсолютно необходими по тях да има съгласие, за да дадеме съгласието си за целият е, бюджет. Това е свързано с два въпроса. Първо, да направим така, както е сторено в доклада, да включим списък на ключовите въпроси. Ключовите въпроси, на които настояваме. Е, защото може да се да допусне, че по цифрите почти сме се съгласили, но, но заключението на света по отношение на законодателните въпроси е абсолютно неприемливо за парламента. И за нас трябва да кажем, това е ключов въпрос, трябва да го заявим, да се знае. Трябва от началото още да представим тези ключови въпроси, защото когато започнем двустранните разговори с Кипърското председателство и с президента Ван Румпой, те трябва да бъдат вече известни. И второ, когато преговаряме с Европейския съвет, трябва да имаме да изразим нашето становище, че парламента няма да се съгласи с бюджетната рамка, освен ако не се е уверил, че решенията на Европейския съвет, свързани с законодателната работа, са приемливи за парламента. Много, значи, ясно трябва да редактираме точно и деликатно а, тези въпроси, но ако ние не се а, застраховаме по този начин, съществува риск да се стигне до едно споразумение с Европейския съвет само по бюджета, по неговото съдържание и, да, и там да се предрешат законодателни въпроси, които след това няма да може да предоговаряме. А, както знаете, парламента трябва да преговаря за съответните регламенти с съвета на министрите, съответните ресорни съвети на министрите, отговорни по различните въпроси. Тоест, ключовите въпроси трябва да бъдат обявени от нас предварително и от съм кажем, че няма да дадем окончателното си съгласие, освен ако не сме си сигурни, че в окончателните решения на съвета няма законодателни а, решения, решения, които се, се отнасят за законодателната процедура, които предварително решават въпроси и ще се окажем след това в едно трудно положение, където не можем да постигнем политическо решение по тези законодателни принципи. И така, господа, е, е, госпожи и господа, можем ли с това да приключим? Господин председател, не мисля, че има каквото и да се добави. Благодаря. Това беше едно чудесна, една чудесна оценка на проблемите, пред които сме изправени. И се надявам, че при следващата среща с съвета тези именно становища ще бъдат изразени съвсем ясно. А, това развитие трябва да бъде взето предвид в нашия документ. Сега по отношение, на, по отношение на евробюджета. В рамките на този дебат за евробюджета се засяга и въпроса за данъка върху финансовите трансакции. Е, за мен е много интересно следното. Единството на парламента, единството на бюджета. Баналният въпрос се поставя как нещата ще функционират, е, как всичко ще функционира заедно, как ще намерим е, изход от една много трудна ситуация в която е възможно налагане на вето от страна на държавите членки. Целта трябва да е ясна. Трябва да спазим договора и парламента трябва да излезе с една подобно утвърждаваща резолюция. Аз се питам, на фона на всички тези дискусии, какво ще е мнението на а, комисията като пасителка на договорите? Ваше Господи, каква ще е нейната позиция? Нейната роля е много трудна. Няма да правя по-нататъчни коментари. Ако допуснем в междуинституционалния дискурс да се третират темите по този начин, то аз очаквам комисията да заеме своята водеща роля. В противен случай може да си спестим една Европейска комисия. А какво се случва? Аз съм не пушач, така че не съм е, не съм предобеден, но вместо да се занимаваме с изключително важните въпроси, жизнено важните въпроси на Европейския съюз, се занимаваме с въпросите дали е, цигарените кутии трябва да имат кръгли или некръгли ръбове. И така, важно е как ще действаме в бъдеще, това е ясно. Е, искам да подчертая това, което, подчертая това, което каза Ивайло в началото. Трябва да правим разлика между това, какво е нашето послание в този доклад, към кого е отправено то, къде има а, продуктивни възможности за разговор и преговор, преговори но трябва да изчакаме и становищата на компетентните комисии. Защото в противен случай ще имаме големи проблеми. Естествено, имаме интерес да постигнем споразумение и то колкото, се възможно, колкото е възможно по-бързо. За това е, и изпращаме посланието, че сме готови да говорим за, по всички въпроси е, след приемането на доклада в пленарна зала. Сега е, от председателството и от съвета зависи тези, този доклад да бъде третиран преди 23 ноември. Да видим къде имаме проблеми и как да бъде постигнато споразумение. Така че ние сме на стендбай, ние сме готови и очакваме реакцията на съвета. И още нещо. Ясно трябва да подчертая следното. Еврото по принцип е условието за членство в Европейския съюз. Държавите, които не са включени в еврозоната, за тях има допълнителни условия, които са заложени в договора. Но пътят към еврото е ясен, трябва да се изпълнят определени условия за включване в еврозоната. Така че трябва да направим всичко възможно за, за премахване на едно разделяне на бюджетите. Това изобщо няма да е в наш интерес. На господин Ферейра искам да кажа с 75% 75% от бюджета на Европейския съюз всъщност почиват на собствени ресурси, така че това оправдава нашето желание да, ни, да имаме ние също собствени ресурси. Това просто исках да допълня, а иначе подкрепям изложението на председателя. Ивайло? Благодаря, Раймер. Ивайло? Жан-Лук? Не. Ан? Също няма какво да кажа. Добре, благодаря ви. Благодаря и приветствам свършената от докладчиците работа. След 10 минути, заедно с координаторите, с докладчиците в сянка, трябва да направят среща за да се работи по тези 202 изменения. И ще се срещнем отново в сряда. В 9 часа за координаторите започва заседанието с всички езици, на които говорят координаторите. В 10 часа ще започне заседанието на пълния състав на комисията. На 11 октомври, четвъртък, ще гласуваме докладът. Обявявам заседанието за закрито.